информира, че компетентните германски е, власти са оттеглили своето искане за снемане на имунитета на Удо е, Фойт. От е, групата на социалистите и демократите и ЕНП е, получих искания за промяна на списъка с членовете на делегациите е, е, докато бъде официално одобрен протокола, тези номинации ще се считат за официални.